за допълнителни мерки за в бъдеще. Поздравявам ви за този резултат. С Хоризонт Европа изпращаме силен сигнал към преговарящите за МФР за това колко е важна науката и иновациите. Наша съвместна задача е да защитим нашата позиция, че за наука трябва да има солиден бюджет. Разчитам на вас, приятели да гарантираме, че Хоризонт Европа е, ще се превърне в най-голямата програма за иновации и научни изследвания на всички е, времена. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Е, сега ще чуем становищата на комисията. Госпожа Санчес Кодаса. Благодаря, господин председател. Новата програма, рамкова програма, и тя е свързана с цели като справедливост и други. Питам се с какво се отличава от предходната програма, защото имаше скандали. Бихме искали да има програма, която да няма дублиране и такива проблеми като различните кризи, пред които сме изправени, да могат да бъдат решавани. Тази програма ще се провали, защото ще отидат средства за частни проекти. И в заключение, тъй като е последното ми изказване като евродепутат, искам да се сбогувам, като искам да благодаря на онези, които ми гласуваха доверие през 2014, на Амелия, Вивиана, Карлос, Хорхе, Карла и Давид, които ми помагаха. Благодаря на всички ви, защото без вас нямаше да мога да се справя. Благодаря. Благодаря. Сега от Комисията по бюджетите господин Торвалдс. Господин председател, благодаря. Комисията по бюджет, в комисията по бюджета много често работата е скучна, става дума за сложни, непрозрачни структури. А когато става дума за бюджет, ни се налага да използваме думи и е, термини, които не са общо достъпни. И това е нещо като черна дупка за гражданите, в която потъват всички пари. Има обаче и предимства. Каза се, че са ни необходими поне 20 милиарда, за да има смисъл. И така бяхме на едно мнение и се опитахме да убедим останалите, че наистина имаме нужда от тези пари след 10 е, или 20 години ще разказвам на моите внуци или правнуци за това какво е правил дядо им в Европейския парламент. А, е, е, успял е да намери 118 милиарда за важни неща. Госпожа Длабайова. Важени пане комисари, важени колегове. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, Днешният свят се глобализира бързо и трябва да се съсредоточим върху научните изследвания и иновациите в Европейския съюз. Европа няма адекватно финансиране за тези области в сравнение с другите големи економики, въпреки че тези области са големи двигатели на растежа. Хоризонт 2020 донесе много добавена стоеност под формата на конкурентоспособност, научни открития и прогрес в целия континент. Но трябва да засилим полезните взаимодействия между научните изследвания, иновациите и другите европейски програми, да продължим да упростяваме правилата и процедурите. Трябва също така да съобщаваме резултатите по-добре от тези научни изследвания. Хоризонт 2020 година беше съсредоточен върху върховите постижения и а, конкурентоспособността. Хоризонт Европа мисля, че ще постигне своите цели и според мен следващите програми ще бъдат още по-успешни. Благодаря и на комисар Моедас. Благодаря. Господин Бушой, една минута. Благодаря. Хоризонт 2020 ще бъде най-амбициозната програма в света. Бих искал да благодаря на всички докладчици, на румънското председателство за отличната им работа. Като докладчик от Комисията по околната среда, за мен е чест, че предложението, което направихме да се обърне внимание на раковите заболявания, получи одобрението на съвета. 35% от общия бюджет на програмата, която е в размер 120 милиарда, ще бъде насочена към климатичните изменения. Това е също препоръка на комисията ЕНВИ. Приветствам подкрепата на колегите да се увеличи бюджета за здравеопазване от 7 до 9 5%. Това ще ни помогне да се справим с големите предизвикателства. Например, новаторски решения в гинекологията ще имат сериозен напредък за справяне с различните видови ракови заболявания. За Комисията по транспорта госпожа Вирконен има думата. От името на Комисията по транспорта също искам да благодаря за всички преговарящи, за чудесната работа и за добрия доклад. От перспективата на Комисията по транспорта има три важни фактора. Първо, трябва да подкрепи мерките в областта на транспорта на европейско и национално равнище. Това, което постигнахме 120 милиарда е чудесно. Второ, конкурентоспособност. Трябва да можем да поемем глобалните предизвикателства и трябва да инвестираме повече в разработката на продукти. Трето, ние сме на мнение, че трябва да се изведат на преден план в новата програма целите по отношение на климата на първо място декарбонизацията и цифровизацията. Това са онези две области, в които трябва да инвестираме. Трето, хубаво е, че се казва, че няма отделен клъстър за транспорта, а транспорта е хоризонтален бранш и обхваща всички останали така че е, могат да се използват средства е, от клъстър на индустрията и от е, дигитализацията. Господин Нистерой, за Комисията по развитие. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците. Мисля, че след 15 години постигнахме пробив. Много усърдна работа в комисия Реджи и ИТРЕ сега можем да кажем, че регионалните фондове могат да се използват по-гъвкаво, така че да се мащабират проектите по хоризонт, без държавна подкрепа. И виждам, че Хоризонт 2020 година е еквивалент на Airbus. Това е иновация в своя клас и държавите членки могат да бъдат отправната писта за мащабирането. Мисля, че съществуват а, а, ползи като прозрачност в Обединеното кралство, която е дестинация номер едно за научни изследвания. Обединеното кралство посочи, че всъщност ние не успяваме да комуникираме посланието до гражданите. Затова Европейския съюз трябва да промени своя подход. Трябва всъщност да извадим от кулата от слонова кост тези научни работници. Трябва науката да блесне, така че да се види какви са ползите за получателите на тези научни изследвания и те да имат шанса да видят какво се прави. И накрая искам да кажа, че за мен бе удоволствие да мога да работя по този въпрос и да постигнем неща като Европейския инновационен съвет, електронната идентичност и така нататък. Мисля, че това са отлични резултати и за мен бе удоволствие да работя по тях. Благодаря господин Катанен за комисията Агри. Благодаря ви. Хоризонт 2020. Ако постигнем напред, ще бъде нещо важно за нашия континент. Ще бъдат реализирани програми, които ще доведат до световно признание на европейската наука и изследвания. Като докладчик от Комисията по селско стопанство искам да обърна внимание на хранителната верига, горското стопанство, вътрешните водни басейни – също замененето на изкопаемите горива като източници на енергия, гарантирането на продоволствената сигурност и подобряване на използването на суровините. Триалогът ще се проведе през есента и трябва да направим така, че предложението на комисията предварително отпускане на 10% да се запази. Благодаря господин, госпожа Родригес за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Програмата Хоризонта Европа ще бъде програма за работни места, растеж, повече участие на малки и средни предприятия, особено Що се касае до партньорствата с университетите, ще обучаваме нови учени, които ще формират европейското научно пространство и по този начин ще предотвратим изтичането на мозъци. Трябва да се стремим към повече сближаване на регионите, особено на периферните региони. Те трябва да бъдат взети също предвид. Науката трябва да бъде приобщаваща и по-справедливо разпределена на географски принцип. Необходими са изследвания в областта на технологиите, но също така в областта на фундаменталната наука, като се вземат пред културните особености. В противен случай ще виждаме човечеството през призмата само на едно единствено е, измерение. Това бяха представителите на комисиите. Сега за отделните политически групи. За НП господин Бузък, минута и половина. Много благодаря, господин председател. Комисаря, разбира се, е прав Говорихме за прилагане на тази програма по амбициозен начин, по най-добрия възможен начин и то в най-кратки срокове. За, защо скоростта е толкова важна? Ако имаме пари за социални иновации, да кажем, грижи за възрастните хора, телемедицината и така нататък. Ако искаме тези иновации да пристигат там, където са най-необходими, то бързо в малките средни предприятия, в индустрията, то тогава в тази рамкова програма трябва да разгледаме начините за въвеждане. Имаме мисии, които са посочени в програмата. Те са отличен подход. Благодаря, господин комисар, за това, защото те дават възможност на гражданите да разберат какво означава град с нулеви емисии, какво означава война срещу рака. Това са концепции, които гражданите разбират и това е именно нашата задача. Важно е Европейския иновационен съвет който се създава с тази програма, да постигне успехи в бъдеще, както и Европейски институт за технологии и иновации. Нека да не забравяме за стари решения. Те също не бива да, оставят, да, да бъдат оставени в забвение. Трябва да разширяваме тази програма колкото можем, като разгръщаме специални финансови ресурси за държавите членки, като Полша, която не използва хоризонт към момента, кой знае колко. Трябва да използваме пълноценно европейския потенциал. Поздрави за комисаря, за румънското председателство и за моите колеги тук в Европейския парламент. Това е отлична работа. Благодаря за социалистите, госпожа Кабесон Руис. Благодаря, уважаеми колеги. Хоризонт Европа съдържа амбициозни цели за справяне с сериозни проблеми. Конкурентоспособността е в центъра на вниманието. Трябва да се гледа обаче какъв ще е ефекта върху социалните аспекти, не само върху економиката. Не бива да се създава ново неравенство. Европа се нуждае от целия си талант и не можем да се лишим от жените. За това трябва да се предвиди е, специален бюджетен ред за тази цел. Трябва да се примахне и разликата между регионите, е, да има също създаването на кластери в областта на здравеопазването, цифровата економика, е, творческите индустрии и прочие. Искам да подчертая и ролята на малките и средни предприятията които са над 90%. За да се подобри конкурентоспособността на Съюза, трябва да се подобрят иновациите. За това искам да поздравя целият екип на Комисията и на Европейския парламент, които направиха възможен този голям проект за Европейския съюз. Благодаря от името на ЕКР господин Тушеновски за минута и половина. Уважаеми господин председател, господин комисар, Благодаря за усилията и за чудесното сътрудничество с докладчиците. В Сянка високо оценя това. Хоризонт е, Европа за периода 2020-2027 ще бъде силен инструмент за засилване на науката и сътрудничеството между държавите членки. Изключително доволен съм, че постигнахме балансирано решение, въпреки малкото време също така се радвам, че моите предложения за кръговата економика в регионите залегнаха в текста. Това е необходимо, за да се постигнат целите, които си залагаме на европейско равнище. Хоризонта Европа ще направи по-лесен обмен на знания и опит между социоекономическите предприятия. Мисля, че а, Страните кандидатки също са важни. Ние трябва да разширим познанията, защото само така ще спрем изтичането на мозъци. Благодаря. Госп... Господин... госпожа Вирс, благодаря, председателю. Вече обсъдихме деветата рамкова програма подробно. Утре има ключово гласуване в дневния ред на пленарното заседание. Ако одобрим първо, на първо четене Хоризонт Европа, то ще гарантираме приемственост за академичните среди и за иновативните предприемачи в Европа. Искам да се възползвам от тази възможност, за да ви покажа колко уникална е тази възможност и това гласуване при това, че съвета и комисията, а и парламента постигнаха невъзможното, а именно споразумение в тристранните преговори. 18 месеца преговаряхме за Хоризонт 2020, но само 4 за Хоризонт Европа. Това го приписвам на конструктивното сътрудничество между трите институции. Също така искам да изразя специалните си благодарности към комисар Моедас и целия му екип, които винаги бяха готови да ни помагат в тези преговори. Също така топло искам да благодаря на преговарящите от страна на румънското председателство. Румънското председателство е един отличен пример как по-малките държави членки могат да изиграят съществена роля в Европа. Това е в интерес на европейските граждани, в интерес на бъдещето на научните изследвания и иновациите. Искам да продължа да се боря за интереса а, за 120 милиарда евро в следващия мандат на парламента и призовавам всички да гласуват за това предложение. Благодаря, госпожа с Една минута от ГОЕ. Благодаря. Аз също искам най-напред да благодаря на докладчиците за тяхната работа, тъй като включиха предложенията на различните политически групи. Благодаря на комисията и на съвета за начина по който бяха водени преговорите, за да се стигне до днешното споразумение. Една приобщаваща равнопоставена наука, която работи за новаторство, новаторски решения, заслужава внимание. Особено внимание се обръща и на социалните науки. Всички се борим за това, което според нас е важно и постигнахме съвместно резултата. Социалните науки, хуманитарните науки, правата на изследователите са взети предвид. Освен това е взета предвид необходимостта от фондове и за борба с климатичните изменения. Тази програма цели да представи най-добра светлона, Европейският съюз повечето от онези, които отговарят за, о, за успеха на тези а, преговори, са на втора линия, но всички знаем кои са те. Сега от името на зелените, господин Далунде. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, преди 50 години Нил Ам, а, Нилс Амстронг стъпи на Луната. Е, тогава беше направена не само една голяма стъпка за човечеството, а беше създадена визията за и научно-изследователската политика. Е, за хората от моето поколение е важно да се помага на науката и на научните изследвания. Бяха интензивни преговорите за Хоризонт Европа. Искам да благодаря на парламента и на комисията за конструктивното сътрудничество. С програмата Хоризонт Европа а, ние имаме инструмент за борба с климатичните изменения и с много други проблеми. 24 милиарда ще бъдат отделени за альтернативна енергия, мобилност а, и индустрия. Започва зелената промяна. Благодаря. Благодаря за СПД, госпожа Дамато. Благодаря, господин председател. и двата стълба на законодателя са доволни, защото постигнахме този резултат по отношение на иновациите, научните изследвания, основно насочени към климатичните изменения и всички дейности са свързани с адекватна подкрепа не само за университетите, но и за стартиращите предприятия и научните центрове, но и за малки и средни предприятия, микропредприятия. Въпреки това сме разочаровани че не успяхме да постигнем свободен достъп до данни. Остава ограничен достъпа, за да се защитят частни интереси. Когато става въпрос за структурата на решението, областите, които са разписани и глобалните предизвикателства, конкурентоспособността на Европа, здравеопазването, културата, сигурността, дори природните бедствия са включени като дейности. По отношение на климата, енергетиката, индустрията, мобилността, хранителните продукти, природните ресурси, селското стопанство, околната среда, трябва всичко това да допринася за състоянието на европейския гражданин. Мисля, че ще се опитам да вляза в следващия парламент, но до момента каквото е постигнато Предложението включва всички необходими пунктове, така че да се подкрепи и подобри нашето бъдеще във връзка с научните изследвания и иновациите. Господин Кели за НП. Минута и 30. Благодаря ви. Taylor and and also congratulations to you, Commissioner Modis who in your exuberance I thought was going to congratulate everybody. Искам да благодаря на всички в парламента за добрата работа. Това е много важна програма за следващата МФР. Тя ще надгради над постигнатото в Хоризонт 2020 и рамкова програма 7 ще създаде нови работни места, особено във възобновяемите енергии, цифровата сфера и прочее и производство на храни. Ще укрепи капацитета в областта на науката и технологиите на Съюза в различни области. Приветствам значителния бюджет, който е заделен за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Това е всичко, всичко е важно за нас. Сега в бъдеще ние ще сме изправени пред сериозни проблеми с промяна на пазарите, по-взискателни потребители, които искат иновации и технологично развитие. Хоризонта Европа ще доведе до повече конкурентоспособност в производство на храни, което отчита и защитата на околната среда. Подкрепям също и подкрепата за климатичните изменения и борбата срещу рака. И се надявам, че ще подкрепим с гласа си това утре при гласуването и така ще дадем тласък на Европа. Благодаря Патриция Тоя за една минута. Благодаря. Споразумението за Хоризонт Европа е чудесна новина за европейските граждани. Имам по-проста, по-ефективна програма с повече ресурси на иновациите е отделено по, по-добаващо място. Мисля, че а, програмата за научни изследвания е голям успех за Европейския съюз и, и тук показахме, че единството ни прави силни. Показахме, че можем да работим по комплексни теми. Много се радвам за подкрепата за малки и средни предприятия в новата програма. Считам, че е много важно че ще продължи подкрепата за малките и средни предприятия, защото това се оказа успешно от хоризонта 2020. Здравеопазването и защитата на климата са много важни. Днес изслушахме Грета Тунберг, и мисля, че бъдещето на младеща може да бъде гарантирано единствено, ако боравим економично с природните ресурси и защитим климата. Господин Краснодепски има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчиците за това, че са постигнали съгласие по Хоризонт Европа. Те са си заслужили поздравленията, защото първоначално позициите на съвета и на парламента бяха много далеч една от друга. Но мога да ви кажа, че харесвам повече първоначалната позиция на парламента. Господин Ника, докладчика, съвсем основателно посочи необходимостта да се затвори кръга на научните изследвания в Европа, но моето впечатление е, че а, има предложения за разширяване на сътрудничеството, за разширяване на пакета в Европа, но те са недостатъчни, според мен. Притеснявам се, че това няма директно да доведе до а, проекти за а, сътрудничество. Моля ви, госпожо председател, да по помолите колегата да не говори по телефона, докато аз се изказвам, защото ме смущава. Благодаря. И така, притеснението ми е, че това няма да се превърне пряко в реални проекти а, за партньорство. Това разширяване на партньорствата, хоризонтални партньорства. И така с поглед в бъдещето трябва да изработим планове, с които държавите да излязат от този пакет за разширяване. Едно решение на този проблем е да се разпишат процентни цели в бюджета на Хоризонт Европа за онези държави, които участват в тази програма за разширяване. Това е случат с няколко такива програми, които се прилагат и искам да призова комисията да въведе механизми за изпълнение за тази цел. Господин Тамборано, две минути, моля. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за постигнатите резултати. Относително сме удовлетворени от 35% заделени за климатичните изменения, също вниманието, което се обръща на малките и средни предприятия, на културата и други. Искам да направя един призив. Човешката цивилизация винаги е свързана с технологическите иновации от първите стрели или от ралото. Целта е да се подобрят условията на живот. От друга страна, иновациите не винаги са довеждали само до положителни неща, защото в някои случаи, например, напояването доведе до засоляване на почвите и ги направи по-слабо продуктивни. Освен това, има някои иновации, които води до повече замърсяване на градовете, например масовата мобилност. Много от нещата, които преди бяха само в сферата на фантастиката, вече са реалност, но има и странични ефекти, фалшиви новини, манипулации, използване на фалшиви данни, както е в Китай и прочие. Също в областта на изкуствения интелект – Знаем, че превенцията е по-добрият вариант, защото е трудно да се върнем назад, когато сме изправени пред ядрена заплаха или климатични изменения. Изследователите, политиците, всички трябва да изиграят своята роля, за да се защити човешкото достоинство и благоденствието и стабилността на екосистемите ни да се запази. Иновацията е важна, но трябва да внимаваме. Трябва да се възползваме от това, което ни е дала природата, но трябва да работим интелигентно. Ние искаме да имаме здрав дух в здраво тяло. Благодаря ви, госпожа Кодрицка, за минута и половина. Господин председател, в днешните тежки времена Науката трябва да има силен глас. Тя трябва да застане на страната на солидарна Европа, на Европа, която залага на знанията и силните си страни, а не на популизма. Обедена съм, че Хоризонт Европа ни дава тази възможност. До този момент а, имаше а, големи различия между старите и новите страни членки. Старите страни членки получаваха 90% от средствата, а новите сега има шанс разликата да се а, заличи. Сега има възможност да нямаме Европа на различни скорости. Създаваме нови инструменти, които ни позволяват да подкрепим най-даровитите учени, без значение от коя държава са. А, успоредно с това изпращаме политически сигнал и казваме, че европейската наука ще бъде силна само тогава, когато Европа работи заедно. Преди известно време а, се чу искане а, за подкрепа на учените от Централна и Източна Европа. Това беше нов момент, но нямахме средства за това. Имахме по-малко от 1%. Едва сега Хоризонт Европа ни дава шанс а, да не загубим най-добрите ни учени, защото те ще отидат да работят другаде. Благодаря на комисаря и румънското председателство. Нищо обаче не става от само себе си. Искам да отправя апел към държавите членки да модернизират своите университети и да използват рамковата програма по най-добрия начин. Благодаря, госпожа Ниблер. Моля, спазвайте времето. Уважаеми колеги, господин комисар, господин представител на съвет, Ключа към успешното бъдеще е в научните изследвания и иновациите. Искам да благодаря на всички. Задачата беше гигантска, огромно постижение на нашите докладчици, господин Ника, господин Легер, господин а, а, Младеж, скъпи докладчици в Сянка, наистина ви мобилизирахте 120 милиарда евро, които ще са за инвестиции в научно-изследователска дейност. Господин Младеж справо спомена голямата снимка на черната дупка. Е, посетих е, през уикенда големия панаир за строителни машини в Мюнхен и с очите си се убедих на какво са способни иновациите, как иновациите могат да щадят климата и ресурсите. Е, те могат да предложат иновативни решения. Беше наистина изключително впечатляващо и затова е важно с тази програма да подкрепим учените, да помислим за хората, за големите бой болести, каквито са Алцхаймер и рака, да работим за тяхното изкореняване. Ето за тези неща нека да мислим, когато утре, надявам се, с голямо мнозинство приемем тази програма. Изпратихме правилния сигнал за следващите години. Инвестиции в научни изследвания, в иновации, в учените, в умните на този континент. Благодаря на всички, които се ангажираха тази програма. Благодаря, господин Гамбуш. Благодаря, господин председател. Това е последното ми изказване в пленарна зала като депутат. Искам да благодаря, че ще приключа с приемането на новата програма Хоризонт Европа, защото синтезира идеята за Европа и това, което ръководеше работата ми в този парламент. Новия хоризонт определя три ключови приоритета за по-добро бъдеще за следващите поколения. Борба срещу климатичните изменения, цифрова економика и здравеопазване. Днес Чухме емоционалните думи на Грета Тунберг в заседанието на комисията на ЕНВИ, нещо, което беше повтарено и тук многократно в тази зала. Да се борим с климатичните изменения е нещо наложително, не е въпрос на избор. Ние трябва да преминем от думи към дела. В този смисъл от тук ние заделим, заделиме 35% от средствата по програмата именно за борба с климатичните изменения, което е повече от това, което предложи комисията първоначално. Цифровата економика на второ място. За да бъдем и в бъдеще привлекателен център, тази програма ще се превърне в най-голямата световна програма за да искаме да сме независими, ние не можем да изоставаме от други велики сили, като азиатските гиганти или САЩ. Трябва да има повече изследвания в областта на здравеопазването, борба срещу различните ракови заболявания, включително сред децата, без да забравяме и редките заболявания, които засягат милиони граждани на Европа. Благодаря на комисаря за неговата работа. Благодаря на всички, господин председател. Благодаря, господин Лизе, за минута и половина. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да говоря за две неща. Много от вас говориха за климатичните изменения. Подкрепям всичко казано, но с тази програма съвсем целенасочено се обръщаме към темата декарбонизирано индустриално производство. Наистина трябва да говорим за Европа, но трябва да говорим и за това как да служим за пример на света а, китайците и индийците няма да ни вземат за пример, а ако само намалим емисиите без да произвеждаме нищо. Затова с Кристиан Ерлер и с останалите а, работим за създаването на първия декарбонизиран завод за стомана. Съвсем конкретно работим. Втората тема е темата за рака. Една тема много лична за мен, а, защото а, тази тема засяга а, всеки, в това число и Манфред Вебер, който е загубил брат си заради рака. Така че с него и с останалите колеги отдавна говорим за това как можем да спестим това на останалите семейства правим конкретни стъпки по темата за рака, като се обръщаме по-целенасочено към раковите заболявания при децата. Децата, слава богу, много по-рядко боледуват от рак, но когато това се случи, това е много трагично. А, и единствено, ако работим съвместно в Европа, ще можем да а, решим този проблем. За това благодаря на всички, на Кристиан Ерлер и на всички. А, колегата болни за минута и половина. Пане комисажу, пан... Уважаеми господин комисар, уважаеми дами и господа, искам да поздравя докладчиците искрено за това постижение. Хоризонт Европа ще даде възможност за пръв път на научните изследвания да играят истинска, реална роля – в изграждането на конкурентоспособността на Европа. Следователно, трябва да използваме пълноценно тази програма, за да изградим, изградим научно-изследователска база на Европа, да изградим индустриалната, промишлената база на Европа и да смесим частните средства с европейските ресурси трябва да насочим тази програма към държавите членки, които са с по-слаби резултати. Тук не става въпрос само за политика по сближаване, където имаме опасност от, скорост, от Европа на две скорости. Трябва обаче да се развива познанието. Имаме нужда от по-голяма отвореност, по-голяма междудисциплинарност и сътрудничество между секторите, за да се изградят нови мрежи за научни изследвания и иновации. Тези условия могат да послужат като лост за постигане на шесткратни резултати, така че у нези държави, които по-настоящем не са лидери в Европа, да постигнат по-водеща позиция. Трябва да се справим и с въпросите на околната среда, сигурността, енергийната сигурност, развитието на изкуствения интелект и да ги впрегнем в полза на човечеството. Трябва да създадем полезни взаимодействия между тази програма, политиката по сближаване, социалните фондове, фондовете за регионално развитие и специализираните научни изследвания. Полша също иска да играе важна роля, защото можем да мултиплицираме положителното въздействие на тези резултати. Хоризонт Европа ще бъде важна програма за всички ни. Господин Зовка, една минута. Като станов... докладче по становище за ДЕВИ искам да подчертая важността на Хоризонт за развиващите се държави. Същото се отнася и за европейските граждани. Програмата Хоризонт Европа трябва да създава възможности за да се създават и развиват местните общности. Ние можем да стимулираме местните изследователи и изобретатели, да ги насърчим да работят близко до своите родни места. Има успешен пример в случая с Мате Римес, който е един изследовател от Харватия. Той е успешен млад бизнесмен и спечели световно признание – стимулира и економиката на страната ни, създавайки стотици работни места. Това трябва да е вдъхновение за бъдещата програма Хоризонт Европа в областта на научните изследвания и иновациите. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Фарие, за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Добър вечер. Дори и да не се искаше, нямаше да можем да разпределим иновациите равномерно. За, за иновациите е необходимо да мине време. Трябва да се оценят и приложат научните достижения. при използването на изкопаеми горева и на химически изделия в селското стопанство са, например, области, които се нуждаем от иновации. Тук трябва да действа принципа на предпазливостта, но нека той да не забавя научните изследвания. принципа на предпазливостта трябва да ни а, ръководи. Също така трябва да мислим от гледна точка на ползата и разходите и околната среда. Господин Мария за една минута. Благодаря, господин председател. По-добре късно, отколкото никога, както казваме. Европейския съюз малко късно осъзна, че конкурентоспособността на европейската економика трябва да разчита на иновациите, новите технологии, а не върху намаляването на възнагражденията, което беше рецептата наложена върху Гърция или други държави в света. Сега обсъждаме инвестиции Именно така трябва да се действа. Единствено чрез инвестиции в технологиите можем да се справим с конкуренцията и можем да въвеждаме технологии в нашето ежедневие посредством здравеопазването и също за възстановяване на стома, стоманодобива. Но технологията не бива да се използва за алиби за съкръщения. Например, 7000 съкръщения са планирани от Deutsche Telekom. Техния а, филиал в Гърция планира да направи това. Не бива това да се прави в името на технологичното развитие. Не бива да се стига до масови съкръщения. Моля ви, следете този въпрос. Господин Зориньо за една минута. Благодаря. Парламентът одобрява програма като Хоризонт Европа. Също ще гласуваме и цифрова програма на тази сесия. Постиженията на всяка държава са от полза за целия Европейски съюз. На второ място трябва да се примахнат асиметриите, трябва да се подобрят общите способности, да имаме по-силни позиции навън – трябва да има мрежи, стратегически подход, за да може да се засили потенциала на Европейския съюз. На четвърто място трябва да имаме етичен кодекс, да имаме общи ценности в Европейския съюз. На пето място трябва да има проекти за справяне с климатичните изменения. И на последно място, което е много важно да се обърне внимание на хората като изключително важен елемент в областта на иновациите. Поздравления за комисари и за докладчиците. Много е важно да имаме добър анализ. Госпожа Дали, за една минута. Искам да поздравя докладчиците и комисията за това, че приемаме рамковата програма преди европейските избори, защото а, сега ще могат плавно да се приложат всички инструменти и програми. Много се радвам, че този парламент прие на сериозно на научните изследвания и иновациите, защото твърде дълго затворени и кубове общества работеха в тази област и те не бяха отворени за всички страни членки. Мисля, че това е пътят, по който трябва да вървим, ако искаме Европа да развива иновативно устойчива економика. Необходимо е да се направи това, което предлагаме, за да задържим учените, младите учени. Така че научните изследвания и иновациите са споделена отговорност. Това е подходящата област, в която Европа да действа заедно. Уважаеми господин председател, благодаря тук се набива нещо на очи в тази зала, а именно позицията на много институции в Великобритания по отношение на някои предходни програми. Не обвинявам нито докладчика, нито някой друг за това, че положението с Брексит все още не е решено. Но дори настоящото британско правителство е ясно, че ще търси е, тясна връзка с тази програма, независимо от изхода от Брексит. Разбира се, ако се стигне до най-крайна форма на Брексит, която се желаят популисти и от такива, които не желаят борба с климатичните промени, то тогава ние ще трябва наистина да основем ясни критерии за тази програма като резултатите ще бъдат постигнати единствено чрез сътрудничество. Ние имаме общност на изследователи на световно ниво и мисля, че тя ще допринесе за една по-голяма и по-успешна програма. Благодаря. Госпожа Коста не е тук. Госпожа ще за една минута. Благодаря, господин председател. Създаването на Хоризонта Европа и допълнителните инвестиции в научно-изследователската дейност трябва да се приветстват. Ние трябва да постигнем повече в Европа, за да бъдем конкурентоспособни в световен мащаб. И тук има действителна добавена стойност. Но няма да има добър ефект, освен ако не се обръща внимание на достоинствата на всеки проект. И ако повечето средства отиват в развитите държави членки, а малките държави членки да получават само трохи. Това трябва да се промени. И големите и малки страни в хоризонт Европа трябва да се третират по еднакъв начин, независимо от за коя страна става дума. Трябва да се насърчават изследователите да остават в своите страни, като по този начин допринасят за просперитета на страните си, което в общ план допринася за просперитета на целия на Съюз. Благодаря. Следващият оратор. Господин Петърле, уважаеми колеги, в този документ имаме глава посветена на енергетиката, в която се казва, че имаме нужда от повече енергия. Искам да видя място, на което да пише, че имаме нужда от повече здраве един от всеки двама граждани на Съюза може да се разболее от рак, ние няма да създадем повече Европа с по-малко помощ и повече рак. Здравеопазването е пряко свързано с нашето бъдеще. Аз се интересувам много повече от здравеопазване, отколкото от това как, какъв ще бъде изхода от Брексит. Голям процент от европейците желаят да Европа да прави повече в областта на здравеопазването и превенцията. И тези хора имат право, наистина. Ние можем да правим повече в тази област. Като бивш пациент и председател на групата за борба с рака, приветствам инициативата за включване на борбата с рака в петте стратегически задачи на програмата. Благодаря. Сега нека да чуем отговора на комисаря. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви много. Мисля, че утре след гласуването можем да започнем да се подготвяме, да работим по стратегическото планиране, по изграждане на съветите по мисии, за да започнем инициативите, така че да гарантираме през януари 2021 година пълното а, функциониране на програмата Хоризонт Европа. Това правим в момента. Мога да ви кажа, че съм горд да видя, и това е, разбира се, последното заседание на 8-я парламентарен мандат, а, и аз имам много скъпи спомени от тази работа, защото и отляво, и отдясно, и в център всеки от вас с различни идеи. Всеки от вас всъщност се сближи към едно и също съгласие, към факта, че можем да направим нещо, че можем да променим живота на научните работници, на изследователите и да подобрим живота на нашите деца. Затова аз ще запазя тези скъпи спомени от тази вечер. Благодаря отново на всички вас, на всички, които работят зад колисите, които положиха огромни усилия това да се случи. Благодаря ви много от цялото си сърце. Благодаря, господин комисар. Сега докладчика господин Ника. Благодаря, господин председател. Искам отново да благодаря на всички колеги, които се изказаха днес и които казаха, че можахме да отчетем всички предложения от постоянните комисии, което показва, че вътре в парламента имаше забележително единство, що се отнася до този въпрос. Искам да благодаря на колегата Кристиан Гелер, с който, Ерлер, с който работихме отлично. Благодаря да, на посланника също, който ни позволи да се справим с сложна ситуация. Комисарио Модеш, последните ми думи са обърнати към вас. Знае, че настоящата комисия ще остане в длъжност още една година и през нея искам да ви помоля за нещо. Да направите така, че програмата Хоризонт Европа да не бъде засегната от бюрократични решения. Нека да се примахне бюрокрацията, за да могат изследователите да работят спокойно а не да обръщат особено голямо внимание на бумащината. Освен това, моля ви да използвате механизмата отдолу нагоре, както беше введено в програмата Хоризонт Европа. Започнете информационна кампания, използвайте средствата за техническа помощ, тъй като страни като Румъния и други се нуждаят от подобни информационни кампании, всички те трябва да знаят как да се кандидатства с проекти по тази програма, защото ползите ще са за всички. Аз ще бъда в следващия парламент и от тази есен ще направя така, че всичко това да се превърне в реалност, тъй като вашата, моята работа, работата на колегите трябва да има реални последици веднага след приключването вънето на изборите. Благодаря ви, господин Ника. Давам думата на господин Елер. Господин председател, Искам в края на тази дискусия преди утрешното гласуване да напомня, че Европа, за съжаление, е островът, на който свободата на науката е наистина гарантиран. Наблюдаваме как правителството на Съединените щати забранява научните изследвания в областта на климата. Виждаме, че в Китай нещата са подобни и за това Нека да не забравяме, че борбата за свободата на науката е една от важните, най-важните задачи на Европейския съюз. А, примерът на Европа е много важен за учените по целия свят. Второ, важно е в тези дни на Брексит да подчертаем още веднъж, че а, с голяма загриженост следим решенията, които ще бъдат взети от Великобритания. А, искам да кажа, че Великобритания е на разделна част от научно-изследователската дейност, а, солидарността а, с английските учени и изследователи Сосфорд, Кембридж е на лице и трябва да се погрежим за това Обединеното кралство да остане колкото може по-близо до Европа. И накрая, по време на а, Дебатите и докладчиците проявяват тенденцията да поставят на преден план своите успехи Комисията много често е абстрактна институция, от която проистича само бюрокрация. Но искам да кажа, че Калош Младиш като комисар по научните изследвания, изследвания може да служи за пример и участваше с много амбициозни програми, много по-амбициозни, отколкото на много засегнати страни. За нас беше радост да допълним неговата амбициозна програма. Като цяло резултатът ни е общ. Тук Европа действа бързо, решително и гледа смело към бъдещето. Благодаря ви. Е Благодаря ви. С това приключихме дебата по тази тема. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка в дневния ред е доклада Данти, пазарен надзор и постигане на съответствие с законодателство на Съюза. Първо докладчика за 4 минути. Grazie signor Presidente, colleghi благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар Биенковска, няколко години наред следя пакета от 2013 година и как той се спъва без основание. Благодарение на споразумението, което постигнахме, системата ще стане по-координирана, по-ефективна, по-ефикасна, така че в крайна сметка потребителите да имат безопасни продукти, които съответстват на европейското законодателство. Ежедневно виждаме фалшифицирани, незаконни, небезопасни продукти и броя им се увеличава в сектори, които имат въздействие върху нашето ежедневие. 50% от играчките, 58% от електронните стоки, 47% от строителните материали не отговарят на стандартите за здраве и безопасност или за изискванията за информация за потребителите, предвидени в европейското законодателство. Освен това, имаме все по-голям процент стоки, които са фалшиви и те засягат държави, които произвеждат тези продукти и по този начин страда конкуренцията. Конкуренцията е нелоялна спрямо европейските предприятия. Що се отнася до тези встъпителни думи, трябва да кажа, че настоящата система за надзор на пазара не е адекватна, не е достатъчна, не е достатъчно координирана на европейско равнище и не реагира достатъчно добре на глобалната економика. Има няколко органа, които са предвидени в системата, но нямаме пълна карта на тези органи. Нямаме достатъчна комуникация. В предложението за ключовата мисия има няколко области, в които парламента трябваше да поработи доста усърдно и да зададе приоритетите. Една от основните области с добавена стойност е разпоредбата за референтните оператори. За повечето продукти, които се пускат на европейския пазар, включително най опасно